9 äh, и 10 е, дами и господа. Започваме с нашия дневен ред. Първо, протоколът от заседанието на координаторите. Днес през нощта сте го получили. Ако до края на заседанието не влязат възражения по него, те се считат за приятие. Преминаваме към първата точка от дневния ред която бе преместена от вчера за днес. Става дума за избор на заместник-председател в комисията, освободено място. Констатирам още веднъж, че в началото на законодателния период всички политически групи се споразумяха по отношение на това как следва да се заемат местата. Социалистите от, се отказаха от а, е, място на заместник-председател в тази група. Имаме заместник-председател от НП, от Зелените, от АОДЕ, от ГУЕ и заместник-председател от ЕФД. Това са правилата, това е консенсус, постигнат в а, е, тази институция и не виждам повод в тази комисия да обръщаме този консенсус с главата надолу. Новият колега, който влезе, е от една партия, която не можем да назовем ентусиазирана по отношение на Европа. Но ако днес кандидатстваше един финландски колега, по отношение на него ще да се прилагат същите правила, както при другия. но този финландски колега от Социалистическа партия е част от една политическа група, която отхвърли помощта за Гърция. Така че това са нещата. Спазваме правилата на тази институция и казваме или а, ще провъзгласим колегата, или 6 колеги ще внесат искане а, за тайно гласуване. Кой внася искане за тайно гласуване? Мария. Благодаря. Аз си мисля, че можем да гласуваме. Не е необходимо да правим тайно това, просто вдигаме ръка и въпросът е приключен. Току-що казахте нещо за една или друга партия, за отделните политически групи, които имат право да посочат заместник-председател. Има ли, има ли политическа група, която е повдигнала определени въпроси, но а, между политическите групи има различия по отношение на гледната точка във връзка с расизма, ксенофобията. Във всеки случай исках да е ясно. Мисля, че можем да гласуваме просто с вдигане на ръка. Много съжалявам, но не можем да, вдигаме с, да гласуваме с вдигане на ръка. Или чрез акламация, или тайно. или чрез ръкопляскане, или тайно. Мария. Аз нямам документацията в момента. Не знам дали е, това правило наистина е такова. Просто трябва да разчитам, че това, което казвате е вярно. Винаги съм била свидетел, че когато се е провеждало гласуване или е, някой е бил помолен за това, това е ставало сега. По друг начин стоят нещата с гласуване с карта по електронен път. Казахте, че този избор може да бъде само чрез ръкопляскане или тайно. Както ви казах, трябва да разчитам на това, което казвате, че е вярно, но искам да е записано в протокола, че аз лично бих желала да проверя а, правилата, защото тази ситуация ми се вижда малко странна. Мария, в член 191 алинея 2 е записано ясно. Ако броят на кандидатите съответства на броя на свободните места, изборът може да стане чрез ръкопляскане. В друг случай, ако няма много или повече кандидати, става това. Или по искане на една шеста от кандидатите от членовете може да стане така, че ако намериш 6 члена, които искат това, А, да, съжалявам, но искам да изясня нещата. Това въжи, ако има други кандидати. Значи можем да предложим ам, един кандидат и тогава ще имаме двама не познавам подобни правила, разпоредби, не, не ми е ясно, но просто ако не сме на едно мнение, знаем, че знаем за какво става дума, знаем какъв е въпросът, но става дума само за това дали а, някой може да гласува или начина по който да си демонстрира гласа. Мога само още веднъж да ви прочита какво пише в устава. Поискане на една шеста от членовете на комисията изборът се провежда чрез тайно гласуване. Ако намерите 6 члена, които са за тайно гласуване, можете да го направите. Внасяш ли искане за тайно гласуване? Внасяш ли искане за тайно гласуване? На английски. Искаш ли да гласуваш тайно? Да. Кой иска тайно гласуване? Четирма. Кой е против тайно гласуване? Няма нужда да питам, защото четири души са за тайно гласуване. Това не е достатъчно и така продължаваме нататък. Важна точка. Много моля колегите да заместят а, с колегата Теро, освободеното място от колегата Фини. И така, много ви моля, с ръкопляскане потвърдете съгласието си за заемането на това място. Ще ви помоля да заемете мястото до господин Биски. С това първата точка приключи. Преминаваме към десета точка от дневния ред. Позицията на парламента по отношение на бюджета за 2012 година. Какво? Какво искате да кажете? Не, не, мадам. До, господин. Бога ми. Къде се намираме? Pas dans la commission culture, j'ai l'impression. Нямам чувството, че сме в комисия за култура. И така, точка 10. Нашия докладчик е господин Локегард за следващия бюджет 2012 година, който е променен от съвета. Господин Локегард, имате думата. Благодаря. За втора година съм докладчик за бюджета в тази комисия, а миналата година успяхме да оставим своя отпечатък по окончателното споразумение за обучението за цял живот и също получихме допълнителни суми за спорт. Това е добре, макар че не е смайващо. Някои казват, че не са достатъчни стъпките, други, е, сумите, други казват, че е стъпка в добра посока и едните и другите са прави. Миналата година Бюджетен орган беше ключовата дума в преговорите миналата година. Сега не знам какво ще успеем да постигнем, защото е ясно, че има проблеми и от една страна трябва да се съобразяваме с тези трудности, от друга страна трябва да успеем да постигнем повишение на сумите в нашите родове на бюджета. По думите на комисара е много деликатно да се комбинират мерките за економика и необходимостта да се развиват програмите. Ние още на първата среща казахме, ясно, че трябва да бъдем по-концентрирани, трябва да сме наясно кои точно са ни приоритетите и естествено да настояваме да получим парите. Така че трябва да преразпределим някои основни е, редове в бюджета защото ние ще успеем единствено, ако има и инвестиции. Стратегията Европа 2020 ще успее. В момента страните членки нямат достатъчно пари за инвестиции в образование и се получава един затворен кръг. Ако в момента не можем да инвестираме в образованието, утре ще сме губещи по отношение на инвестиции и конкурентна способност. Госпожа Балсан от ЕСД. има голямо желание да направи така, че бюджета да работи за стратегия 2020. Тя има готовност да се бори за увеличение на бюджета за образованието за цял живот. Мисля, че това е един от основните ни приоритети за тази година. За втора година комисията не отделя допълнителни средства в подкрепа на Европа 2020 Увеличението, което се предлага за обучението за цял живот е всъщност единствено резултат от инфлацията и многогодишното програмиране. Нищо повече. Тоест реално увеличение няма. Същото се отнася и за останалите редове от бюджета, които ни засягат. Само в един ред ще има увеличение. Това е младеж и действие. Там ще получим допълнителни суми. Това е много добре, защото влиза в рамките на стратегията 2020. Но това е единствения, единствения, единствената програма, в която ще има увеличение. А инвестицията за образование според мен са ключови. Нека да коментирам процедурата миналата година. За първ път имаше многогодишна бюджетна процедура по Лисабонския договор. И мисля, че си спомняте, че беше голяма каша. Коледа ни беше сериозно застражена и успяхме да постигнем съгласие минути преди коледа. Тази година също ще има проблем. Позицията на съвета ще дойде много късно към края на юли – и а, голяма част от нас ще бъдат в отпуска. Затова координаторите решиха, че в нашата комисия ще гласуваме за измененията в бюджета на 14 юли. И тези изменения ще бъдат подадени и гласувани само на английски, тъй като няма да има време да бъдат преведени. Аз като докладчик ще имам хоризонтален мандат да сложа всички успешно гласувани изменения в системата през септември, така че да имаме проекто текст. Това означава, че през юни ще имаме обща дискусия за бюджета и ще ви представя моите изменения и след това ще има крайен срок за всички изменения по бюджета. Както знаете, съвета може би ще сложи намаление на проекто бюджета на комисията, ако ви харесва този бюджет. Няма нужда да се подават изменения, защото имам хоризонтален мандат, както се казва, да направя това, да въведа изменения от ваше име. А ако искате да има изменения към бюджета на комисията, трябва да ги изпратите на английски. Ще ги е, гласуваме през юли и след това ще ги сложа в системата през септември, когато дадат цифрите от съвета. Това достатъчно просто ли ви изглежда? На мен не ми изглеждаше просто, но ама сега като ви го обясних, май стана по-ясно. По отношение на становището по бюджета, текстът ще е кратък, 5-6 параграфа, както миналата година ще изготвя проекто текст и ще го изпратя през юли, на 4 юли. На 5 октомври тук ще гласуваме в комисия. И подготвителните действия и пилотните проекти искаха от нас да дадем така индикации достатъчно рано. В е, четвъртък, във вторник трябваше да изтичаше срока. До 1 юни трябва да стигнат до секретарията на бюджета, след това секретарията ще ги изпрати на комисията и комисията ще е, ни върне коментари. Имайте предвид, че тези пилотни проекти е, трябва да се подадат като малки изменения на бюджета. Това е. За да не се сблъскам с проблеми в това отношение. И последно, Както вече казах, моята позиция е, че трябва да искаме увеличение за обучение за цял живот. Трябва да бъдем ясно концентрирани, ако искаме да стигнем до някъде. Също ми се иска да направим нещо в нашата комисия за спорта. Има няколко добри пилотни проекта и мисля, че трябва да седнем да обмислим, след като получим комиси... Е, коментарите от комисията, да се съсредоточим върху един, едно-две предложения, които да бъдат подкрепени от комисията. Това е по темата за спорта. Колкото по-голяма подкрепа имаме, толкова по-големи шансове имаме, разбира се, да постигнем своето и да се надяваме, че комисията ще дойде с достатъчно амбициозно предложение за спорта. Няма да коментирам други програми за момента, но искам да кажа, че не би следвало да приемаме никакви намаления на бюджетните родове за нас. За сега, като разглеждаме проекто, предложението на комисията, смятаме, че до, до там трябва да се спре. Това, което правим ние, определено има своята стойност за Европа. Е, освен това е и популярно за гражданите. Благодаря, госпожо, госпожо председател. Благодаря. Нека припомня, че сме доволни или можем да сме доволни от предложението на комисията и ще трябва да се застъпим за него. Не знаем какви изменения ще внесе съветът, ще трябва да ги разгледаме. Ако иска да се ползва с доверие, съветът би трябвало да задели повече средства за определени области, най-вече за обучението през целия живот. Ще направя една бележка във връзка с многото запитвания, които в момента получаваме за така наречените special events, специални събития. Те въжат най-вече за областта на спорта. Не смятам обаче, че спортът не трябва да бъде включен в областта на специалните събития. Ще трябва да вземем предвид в областта на спорта подготвителните действия въз основата на които да разработим програма за спорта. Мисля, че специалните събития трябва да бъдат включени в бюджетния ред, който е и озаглавен така – специални събития. Към няколко колеги вече са били отправени запитвания за спортни събития, като специалните олимпийски игри или младежките зимни олимпийски игри в Инсбрук. Това са добри инициативи, но те не трябва да ни отклоняват от пилотните ни проекти, тъй като пилотните проекти оказват действие в по-дългосрочен план, а не включват само еднократни мерки и събития. Можем да предадем на комисията единствено това, което може да бъде квалифицирано като същински пилотен проект. Вчера или онзи ден бе крайният срок за внасянето на предложения за пилотни проекти. Секретариатът ще ги представи на комисията, тя ще ги разгледа и ще реши кои от тези предложения са най-допустими за изпълнение. Така че е добре сега преди окончателното гласуване да поговорим за това. А специалните събития са съвсем отделна тема, която и трябва да обсъдим отделно във връзка с проекто бюджета. В специалните събития със сигурност ще бъдат включени и събития в областта на спорта. Господин Белет. Благодаря, госпожо председател. Мога само да подкрепя това, което казахте. То се подкрепя и от политическата група. Съгласен съм и с това, което каза Мортен Льокегор, а именно, че трябва да подкрепим предложението на комисията, основните области на политика, които са важни за нас и с оглед на стратегията 2020 трябва да гарантират продължаване на работата по обмена и ученето през целия живот. Мисля, че трябва да инвестираме повече в тези области на политика, за да продължим да се ползваме с доверие и да постигнем целите на стратегията 2020, а именно нови умения и нови работни места. Във връзка с това е добре, че се предвиждат и адекватни средства по бюджета. Жалко е, че няма бюджета за спорт, с изключение на подготвителните дейности, трябва да намерим решение по този въпрос. Съгласен съм с казаното от госпожа председателя. По многогодишните проекти вече се извършва подготовка. В момента се носят много слухове за тях. Мисля, че трябва да разработим съобхватна програма за спорта, тъй като това е един много ефикасен инструмент, особено в рамките на трансграничното сътрудничество. Спортът е инструмент, който насърчава сближаването и допринася за борбата с много здравословни проблеми. Ето защо Мисля, че трябва да запазим настоящата структура на бюджета с оглед на гарантирането на учене през целия живот. Тази структура функционира добре и мисля, че трябва да я запазим и в бъдеще. Като цяло, моята политическа група подкрепя представеното ни към момента предложение. Госпожа Палиадели. Благодаря, госпожо председател. Нека първо заявя, че госпожа Балцани като докладчик по общия бюджет Заедно с господин Гор има опит в тази област. Господин Гор е докладчик за втори път. Аз нямам опит като докладчик, но мога да споделя опитите с, бю... опита извинете, с бюджета на национално равнище в моята страна. Смятам, че трябва да се заложат средства за постигане на целите, които упоменаха преждеговорившите колеги. Напълно съм съгласна с тях. Областите, по които трябва да бъдат заделени средства, са културата и образованието. За тези области са предвидени средства в размер от 1,2% от бюджета. За семействата са предвидени 0,5%. Мисля, че тези две суми трябва да бъдат коригирани. В момента сме изправени пред економическа криза. Като представител на Гърция напълно разбирам каква е економическата ситуация в момента. Въпреки това, не трябва да пренебрегваме културата, образованието и семействата. Това са теми, които спадат към нашия ресор и наистина са много важни. Културата и образованието имат благоприятен ефект и върху економиката. Затова трябва да гарантираме заделянето на средства за тези две области. Според мен е важно програми като Еразъм или Еразъм Мундус, които се изпълняват успешно, както и програмите за учене през целия живот, да продължат да действат без съкръщения на средствата, Радвам се също, че са заделени тази година и повече средства за програмата Младеща в движение. Това е част от програмата Младеща в движение. Що се отнася до програмата в областта на медиите, то там не бяха заделени повече средства. Това е жалко според мен. Телевизията и европейското кино също спадат към тази област. Мисля, че трябва да намерим възможности да увеличим размера на средствата в тази област, тъй като културата е добро средство за извършване на външнополитическа дейност и за укрепване на конкурентоспособността. Мисля, че тези области трябва да бъдат насърчавани. Според мен културата и образованието допринасят и за бъдещето на Европа. И трябва да направим това, което е по силите ни, за да могат гражданите действително да участват в програми в тези две области и за да осигурим разумно разходване на средства. Всичко, което може да бъде направено в тези две области, ще се отрази благоприятно върху Европейския съюз като цяло. Надявам се, че ще си сътруднича добре с господин Льокягор и че ще постигнем целите си. Благодаря. Следващият ни оратор. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегата Локегард за работата. Неблагодарна е тази задача. Мисля, че той се опитва да направи всичко възможно, така че бюджетът, който да се получи, да е възможно най-добрият. Има предложения, които могат да бъдат направени. Искам да повторя това, което каза председателката и господин Белепке по темата за спорта. Не бива да допускаме проекти, които с едногодишна продължителност а, да отпаднат. Подобни проекти имаше в Литва, има си отделен бюджетен ред за тях. Обърнаха се към мен, към мен а, с въпрос специално за този проект и аз отговорих, че има съответен бюджетен ред. За по-нататък бихме могли да помислим за финансирането на проекти, които да се включват в общия бюджет. Но тези а, едногодишни проекти не биват да бъдат обхващани тук. Това е моята позиция. Искам да благодаря на господин Льокегард за усилията да постигне възможно най-добър бюджет. Хано има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също а, констатирам, че Господин Локегард наистина е свършил много добра работа. Радвам се за нея, гордея се с това. А що се отнася до бюджетната линия, на която се спря госпожа председателката за пилотните проекти, е нещо, което и аз подкрепям. Това са наистина наши тематични акценти, които трябва да подкрепим, особено във времена, когато има малко пари. Що се отнася до тези специални събития, специални мероприятия, по някакъв начин трябва да гарантираме това в бюджета. Тези две особени събития, които а, се подкрепят а, редовно или ежегодно. Зимните олимпийски игри за младеща, например, които ще бъдат организирани през 2013 година в Румъния или други спортни събития. А, традиционно да бъдат подкрепени, по някакъв начин да се погрижим за тях. Жалко е, че спортът няма отделен бюджет. Идеалната ситуация би била, ако тези а, събития могат да бъдат финансирани а, от, специална, от специално бюджетно перо. Но докато това не е така, а, комисията трябва да обръща внимание на тези неща. Наистина това са много значими събития, ако говорим за нашата роля, за борбата срещу расизма и борбата за човешки права, за човешко достоинство. По този начин можем да покажем, че всеки млад човек, всяко дете трябва да има право на спорт, да изпитва радостта от спорта. И в тази комисия сме говорили за това, че спортът е нещо, което може да насърчи съвместната дейност, сътрудничеството. Това са неща, които трябва да подчертаем и аз съм на мнение, че в комисията трябва да намерим някакъв начин да подкрепим тези събития. Принципно съм съгласен с председателката за поставяне на тематичен акцент върху пилотните проекти. Благодаря, госпожа Маклакен. В моята страна ние съкрещаваме до голяма степен бюджета, Що се отнася до а, бюджета, много хора а, вниманието за съкръщение е насочено точно към култура и образование. Но според мен не е реалистично да очакваме увеличаване с 5%. Независимо от ситуацията, в която се намираме, хората взимат тежки решения в момента, за да намерят баланс. И аз бих призовала членовете да погледнат решението на съвета, където се казва, че трябва да се установят нуждите в държавите членки, за да са синхронизирани нещата с действията на националните правителства. Когато говорим за образование, онова, което решаваме да инвестираме, трябва наистина да носи допълнителна полза, принадена стойност. И ако искаме увеличение в определени области, ние трябва да променим приоритетите, да се фокусираме върху областите, които ни интересуват, върху правилните инициативи. И затова аз окоръжавам членовете да не забравя, че ние сме повишили очакванията в областта на спорта и трябва да намерим а, финанси, като променим нашите приоритети, изберем нови приоритети и подберем други бюджетни линии. Благодаря ви. След това имам въпрос. Господин Бернар Наут, тук ли е? Заповядайте. Thank you, Mrs. Chair. <coughs> Благодаря, госпожо председател. Широка подкрепа има за предложението на комисията, което наистина представлява реалистичен микс от свиване на разходите и опити наистина да дадем своя принос за растежа. В тази комисия ние наистина а, а, така се придържаме към изискванията за а, новата многогодишната а, програма в тази област. А, и по-конкретно в един специфичен случай младеща в действие, ние дори сме добавили 5 милиона, защото иначе щяхме да имаме много странен профил с оглед на увеличенията през предходни години. И ако не бяхме направили това, сега изведнъж щеше да се появи едно а, а, намаляване, едно падане на кривата, което щеше да изпрати погрешен сигнал. Затова ние увеличихме тук с 5 милиона, за да покажем едно а, постоянно увеличаване. Така че това е реалистично. В случая, че съветът ще се опита да намали тези бюджетни линии, се надявам да ни подкрепите и да потвърдите тези суми, които комисията счита наистина за минимум. Господин Лекегард и някои други споменаха че ще насочат своето внимание към увеличаване на а, програмата за учене през целия живот а, и по-конкретно младеща в действие. програмата за ученето през целия живот има съвсем ясни, преки ефекти, принадена стойност и е насочено към основните цели на стратегията Европа 2020, затова се нуждае от допълнителна подкрепа. Що се отнася до въпроса за спорта, а, както обичайно този въпрос по, така, повиши и събуди интереса на комисията, аз приветствам това, което казахте, госпожо председател, за опита да насочите вниманието си към ограничените, а, към това ограничените ресурси да се насочат към пилотни проекти, чрез които а, наистина а, или които крият в себе си възможности и шансове за подобряване на ситуацията в тази област. И става дума за пилотни действия, които имат структурен ефект. ние сме готови да разсъждаваме заедно с вас, за да подготвим предложения, които да се основават върху подготвителните действия. дейностите бяха тествани и тях. Какви дейности могат по полезен начин да бъдат тествани преди да се върнем към 2014 година, където може би ще имаме по-постоянна програма за спорт. Решенията тук все още се подготвят. След месец, евентуално, ще видим какъв ще бъде резултатът. По отношение на това, аз си мисля, мога да кажа, че приветствам подкрепата за повечето програми, но трябва да бъдем реалисти и да се фокусираме върху определен ни неща. Може би изборът за ученето през целия живот и спорта като два приоритета, като два фокуса е добър избор. Да? господин Льокегард, няколко коментара по неща, които вече бяха казани. Аз разбира се също подкрепям стратегията да се фокусираме върху дългосрочни а, стойности или ценности в областта на пилотните проекти и подготвителните дейности. Аз бих добавил във връзка с казаното от колегата Такола, че наистина е важно за някои от тези събития, мероприятия, ние да намерим дом за тях. Последните две години те бяха в рамката на множеството канали. Сега ние се намираме в третата и последна година и за мен е ясно и очевидно, че се нуждаем от нещо подобно на това, което течеше през последните две години, преди да започнем а, работата по финансовата рамка. Надявам се всички ние в, тази, в този комисия да намерим добро решение и съм сигурен, че ще можем. Мисля си, че усетих широк консенсус по отношение на курса, който съм поел. Това е удовлетворително за мен. Обещавам ви да продължа да работя много сериозно, както винаги, за да получа парите. И накрая една служебна информация. Не съм споменал. А, става дума за а, 150 милиона и в 3 е 15 милиона. Това разбира се не е много, но ще се опитам да ги взема. Това бяха маржовете. Председателката, благодаря господин Локегард. А, искам да а, ви припомня, че всички имате този документ Комисия по култура и образование, бюджетна процедура за 2012 година. Това е много полезен документ. Първо, можете да видите какви са различните бюджетни линии тук. На второ място може да видите какво е предложението на комисията и нещата са описани. Така че наистина можете да работите с този документ, защото ви може да видите какво комисията по бюджет е включила в техния документ от тяхно име по отношение на ученето през целия живот. Наистина е полезно да задържите този документ, защото това е нещо, което трябва да имате в ръцете си до следващия бюджет. Аз исках само да ви обърна внимание на това, да ви привлека вниманието. А, наистина е много полезно. От друга страна, на госпожа Макакин исках да кажа нещо съвсем ясно. В, своята, в своето изказване всъщност вие си противоречахте. Първо казахте, въобще нищо не трябва да правим нищо, защото страните са толкова бедни и нямат пари. След това обаче трябва да правим нещо по отношение на линии, в които има принадена стойност, допълнителна полза. Там, където ние работим в тези области, има само допълнителна полза. Лукс няма никъде в тези области, по които ние работим. Така че всички страни се опитват много да спестяват, но никой не трябва да спестява за образование. А това, което се прави по, по културата. И филма King Speech никога нямаше да види света, ако не бяха спонсорирани нещата в рамките на програмата Медиа. Така че не просто интересите на младеща и образованието трябва да бъдат финансирани, а наистина трябва да се разпространява повече култура, включително политическа култура. И така, дами и господа, ние сме на края на тази точка от дневния ред, номер 10. В 10 часа трябва да започне нашето изслушване. Ако никой няма нищо против, бихме могли да започнем по-рано. Преди обаче да започнем по-рано, искам да попитам някакви възражения по а, протокол от заседанието на координаторите. Има ли? Не виждам. Тогава считаме този протокол за прият. Сега, питам, има ли някой възражение срещу започването на изслушването сега? Няма възражение. Тогава започваме с изслушването по образованието и младеща в неравностойно положение. Ние сме поканили различни личности. Ямила Просикова, която е учител в едно а, училище за професионално образование в а, Чешката република, в Кромериц. Къде е тя? Къде е дамата? Госпожа Броцикова тук ли е? Благодаря. Госпожа Мари Донел, Донелан Грифин, която е главен изпълнителен директор а, в а, Дъблин, това е едно правителствен орган, който управлява 25 училища в райони в неравностойно положение в Дъблин, Ирландия. Тя тук ли е? Да. След това Хелен Тървин, която е основателка на IMC Weekend School в Холандия. И Мурат Махиди, Мурат Махиди, който е от Австрия. И той не е тук, така че не можем да започнем. Трябва да чакаме до 10 часа. 10 минути почивка, ще се видим по-късно, защото не всеки е тук. Това е разбираемо, защото изслушването беше предвидено за 10 часа. Никой не обвинявам, така че пийте чаша кафе. Ще се видим след 10 минути. Много ви моля, върнете се. Прекъсваме. Благодаря на преводачите.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 Преди малко вече ви казах, че с удоволствие приветстваме госпожа Ярмила Брозикова от Чешката република, госпожа Мари Донелан Грифин от Ирландия, Хелан Тервин от Холандия. Очакваме и представител на младеща от Австрия, господин Мурат Махиди от Европейския форум на младеща. Сред нас е и господин Болкони от комисията. Той оглавява отдела за, програмите, за програмата Comenius. И моля те да ти припомня, че програмата Comenius ще ни е необходима и след 2013 година. Започваме с изслушването. Всеки експерт разполага с 10 минути за изказване. След това имаме около 50 минути за въпроси и отговори, в зависимост от това колко сте ентусиазирани. Ще помоля колегите да се концентрират в изказванията си върху една определена тема, а не да говорят безразборно за всичко, за което им хрумне. След това ще дам думата на комисията. Една техническа бележка. Изслушването се излъчва по интернет. И камерите автоматично се насочват към съответния оратор. Затова моля всички, които в момента не говорят, да изключат микрофоните си, защото в противен случай камерата ще се насочва към тях. Днес сутринта, както и вчера, Неведнъж говорихме за това, че в рамките на стратегията Европа до 2020 година много силно се набляга върху обучението, квалификацията, младеща, мобилността на младеща. Тази стратегия се залага на намаляването на процента на преждевременно напускащите училище от по по-настоящем 40 на под 10%. В рамките на изслушването ще говорим по-специално за интегрирането на деца изпитващи по-специални затруднения, като например нези, които нямат голяма успеваемост в училище, младежите в неравностойно положение и нези, които преждевременно прекъсват образованието си. Сега давам думата на Ярмила Брозикова от професионалната гимназия и Центъра за професионално обучение в Кромерис. Дами и господа, аз съм много радостна, че съм тук. Аз съм преподавател по чужни диезици в училище за хотелиерство и услуги в Кромец, един град от 30 000 жители на 300 км от Прага и 200 км от Виена. От известно време аз се занимавам с проблемите на младите с умствени увреждания и Главно защото участвах в един международен проект за интегриране на младите с умствени увреждания в професионални отрасли, като хотелиерството. И защото нашето училище, с което едно от училищата, обучаващо ученици с специални нужди, стана част от този, от нашето училище. По, по време на комунистическия режим ние не виждахме на улицата хора с умствени увреждания, защото режима искаше да покаже, че обществото няма проблеми. А, когато се смени правителството в 1989 година, ситуацията започна да се променя. Хората с увреждания започнаха да излизат от скривалищата, така да се каже, и се създадоха много асоциации, които е, запознаха обществото с техните проблеми. Много хора в момента отпускат средства на хората с увреждания, за да се подобри тяхната материално положение. Но да даваме пари означава да им даваме ловена риба. Ние по-скоро трябва да дадем въдица на тези хора, за да могат сами да се отхранват и въдицата в този случай е образованието. Законът от 2007 за образованието гласи, че всички имат право на образование, включително и хората с тежки увреждания. Интегрирането в основната образователна система се осъществява или изцяло, или частично за подобни деца с увреждания като частичното интегриране е по-успешно. Аз ще говоря главно за възможностите на хората с умствени увреждания да се впишат в курса на обучение на средното образование. Според статистиките, само 17% от учениците с е, увреждания и то с леки увреждания могат да завършат успешно в е, общообразователната система. От 15 до 17 годишна възраст при нас учениците имат право да повторят, повторят само един път един клас, а който не може да завърши основния курс, може да посещава практическо училище професионално, за да вземе занаят, като градинар, примерно зидар, хигиенист и така нататък, с цел да получи известна максимум от теоретически познания. Колкото и да е странно, изглежда, че професионалните училища, които предоставят професионална подготовка, могат да дадат на младите хора с собствени увреждания възможност да се интегрират. Но в момента едно подобно дете не може да влезе в такова училище, защото не може да положи или не може да вземе е, входните изпити. Нашето училище участва в един експеримент с международен проект по програмата Comenius. Заедно с лицей за хотелиерство в Арканшон във Франция, едно училище за хотелиерство в Италия – от които ние почерпихме много опит за работа с хората с умствени увреждания, защото ние правихме първите си стъпки в това отношение. Целта беше да се даде известна степен на автономност на млади хора, страдащи от тризомия за да могат те да получат образование за хотелиерство и да евентуално да започнат работа. Защо страдащи от тризомия? Защото от хората с умствени увреждания те са хора, които са много подходящи за хотелиерство не се изисква в този случай много конкретни техническа прецизност, а пък и е, тези деца са много социални, усмихнати. Това са все е, качества, които се търсят в хотелските услуги или ресторантьорството. Освен това, подобни, тези деца е, живеят по-дълго благодарение на постиженията на медицината и родителите им не винаги ще останат до тях, за да им помагат. Ние получихме разрешението на едно семейство да се занимаем с техния син, който страда от тризомия и го е, включихме в една програма. Бяхме, получихме разрешение той да посещава нашето училище и момчето е, три години бе обучавано за келнер, заедно с, с помощта на възпитател и асистант. Също така проведе и стаж, започна да работи в един ресторант. Клиентите бяха свикнали с него, с усмивката му. Той с радост посрещаше и нови клиенти и всъщност ги привлече Прогресът му беше невероятен. Той се научи да извършва основни прости действия, може би не най-сложното ните моменти от сервирането, но от сервиране, изготвяне на коктейли и така нататък. В резултат на това той престана и с по-лоши, по с по-лошите си навици, примерно да стои с отворена уста, да влачи крака и така нататък. Успя също да мине и през курс по английски и информатика, направи професионален стаж във Франция и в Италия. И неговото присъствие бе от изключително значение и въздействие за неговите са ученици и е, преподавателите. Всички ученици от другите класове се опитваха да го окоръжават, да се радват заедно с него. А от своя страна той ни научи да имаме по-голяма чувствителност към хора като него. Проектът приключи и трите училища, които участваха в него, искаха да продължи, но за съжаление не получихме средства. Затова момчето трябваше да напусне училище. Върна се в своята дом, институцията, където живеше. с много нещастен, възвърна си всички стари навици. Ние се опитахме да му намерим договор някъде за работа в нормалната система, но за да подпише договор за работа по чешкия закон, той трябва да бъде с пълни умствени способности, поради това, което в неговия случай не е така. Обърнахме се към Националната агенция за заетост, министър, Министерството на труда. Нищо не постигнахме. Винаги се говореше, че е, той трябва да отиде в съответните специални служби. Неговият настойник е, му позволи да се връща в нашето училище, за да може поне да наблюдава с учениците си и да има малко възможност да контактува. Дори е, позволихме да посещава някои подготвителни курсове, или да помага на нашите ученици, когато те на обществени мероприятия сервират или готвят, приготвят този проект беше много важен за нас, в смисъл, че разпространи и в местната преса информация за проекта. Ние призовахме някоя компания да даде договор на момчето, като проблема беше, че всъщност с тази информация дадохме и надежда на родители на хора с увреждания, която всъщност не можеше да бъде изпълнена. Ние се надяваме в някакъв момент, че ще можем да намерим възможност да, една, да има един положителен отговор за тези семейства, да имаме разрешението на чешките власти да дадат на училището една водеща роля в програмите за интеграция на млади хора с е, увреждания също така се надяваме, че работодателите могат да се съгласят по, контракта за работа да бъде подписван от законен представител на хората с увреждания. Защото по този начин можем да осигурим на тези млади хора да се интегрират в обществото, да развиват своите компетенции – ние знаем, че е, хората с е, увреждания не могат да допринесат в пълна степен за економическия просперитет на страната, но все пак е, те могат да, смен... да променят света около себе си, защото те ни учат да уважаваме различното, да развиваме толерантност а пък толерантността е това, което прави нашия свят по-малко опасен. Благодаря. Мерси, мадам Бросикова. Благодаря, госпожо Бросикова. Бих помолила чешките колеги. Въпросът е да ако можем да упражним известен натиск върху парламента в Чехия да реши тези проблеми. Точно това исках да кажа, че ще разговарям с а, чешките колеги от парламента, за да могат да а, се занимаят малко повече с а, вашата платформа, защото ми се струва, че в края на кращата, че това е и проблем чисто техничен, но все пак трябва да се промени и е, менталитета. Сега госпожа Грифин. I'm Chief Executive Officer of County Dublin Vocation. Добро утро! Главен изпълнителен директор съм на Комитета по професионално образование в Дъблин. Професионалното образование в Ирландия предлага същите учебни програми и възможности за обучение, както и други средни училища. Комитетът по професионално образование управлява 26 гимназии в региона. През последните години работим и в областта на основното образование. 10 от нашите училища са определени като училища в райони с население в неравностойно положение. Помолихте ме да говоря по-бавно, извинете, може би говоря бързо, защото съм бивш преподавател. Комитетът по професионално образование е и с настойник в 8 подобни училища в нашия регион. Аз самата бях главен консултант и директор в едно такова училище. Бях също така и директор в гимназия за застъпени часове по вероисповедание. Днес ще говоря за ситуацията в Ирландия и за младеща в неравностойно положение от гледната точка на моя опит. Европейският съюз си е поставил две амбициозни цели в рамките на Лисабонската стратегия, а именно социално приобщаване и насърчаване насърчаване на демократизирането на образованието. Развиването на по- приобщаващи образователни системи е сред ключовите елементи за осъществяването на такава политика. Резултатът от проучването ПИЗА сочи, че има все по-големи разлики между учениците поради тяхното обществено и финансово положение. През последните години в Ирландия драматично се увеличи броят на населението. Увеличиха се също така и възможностите за образователна и класова мобилност. От средата на 90-те години Ирландия постигна най-високият процент на економически растеж в света. Няма съмнение за това, че възвръщаемостта върху успеваемостта в училище на пазара на труда е висока. През изминалите години настъпиха положителни промени в Ирландия, но те в никакъв случай няма да премахната бедността или неравенството между социалните класи. В Ирландия има сравнително високо ниво на неравнопоставеност по отношение на доходите и това допринася и за неблагоприятно въздействие върху приобщаващия капацитет на училищата. Един от, една от най-големите трудности е, че някои ученици, като например с специални образователни потребности, са концентрирани в определени училища, тъй като родителите правят своя съзнателен избор на училище не изпращат децата в най-близкото, в това, което смятат, че е най-добро това е характерно най-вече за средната класа. През 1999 година бе установено, че 50% от средните училища са застъпени часове по... Ам, извинете, че 50% от приема в а, гимназиите с състъпени обучения по вероисповедание е на деца от средната класа. Само 25% от тези деца започват да се обучават в професионални гимназии. От края на 90-те години настъпиха значителни промени в законодателната и политическата рамка за обучението на лица с увреждания. Според закона от, за образованието от 1998 година, министърът на образованието трябва да осигури на всички лица, пребиваващи в страната, достъп до образование, което съответства на тех, техните специални нужди. Този закон е допълнен от закона за лицата с специални образователни потребности и от закона за лицата с увреждания. В тези закони обаче се Постоянно се повтаря формулировката в зависимост от наличните ресурси. Именно тази формулировка пречи, тъй като в момента в Ирландия разполагаме с по-малко средства. Въпреки това, се наблюдава значително увеличение на броя на децата с увреждания, които се записват в масовите училища. Явно е, че се провежда политика за интегриране на тези деца. За разлика от Чешката република, в Ирландия деца с всякакви увреждания могат да бъдат приети в масови училища. Изграждат се нови училищни сгради за деца аутисти и също така се, адаптират, се адаптира и на личната материално-техническа база, така че да се отговори на специалните потребности на тези деца. За съжаление, децата не винаги успяват да стигнат до матура. Молите ме да говоря по-бавно. Председателката, вие не говорите, а четете бих ви помолила да говорите и обръщайте се към нас. Не е необходимо да четете. Ако имате какво да изложите, можете и да говорите. Идвам от Югозападна Ирландия, от град Кери. И там говори много бързо. Проблемът при децата с специалните, специални потребности е, че те не винаги завършват образованието си и че не се третират по същия начин като останалите ученици. През 2008 година Министерството на образованието извърши одит на всички училища. В резултат на този одит бе установено, че професионалните училища приемат много повече ученици с специални образователни потребности, отколкото гимназиите са застъпени часове по вероисповедание. Призната е също така и необходимостта от по-добра координация между службите и структурите на държавно, регионално и местно ниве, ниво. В началото на 20 век бяха прияти редица изменения в законодателството. Поради това нямаше достатъчно време системата на средно образование да бъде подготвена за приема на ученици със специални потребности. Нямаше възможност да бъде обучен персонал. Проблем е също така и фактът, че Училищата прилагат политики за интегриране, но не са изцяло приобщаващи. За да бъде изцяло приобщаващо, едно училище трябва да промени политиките си, не бива просто да очаква от учениците с увреждания да се впишат в системата. Поради липсата на средства, правителството съкръщава набора от услуги налични за учениците с увреждания. И това предизвиква редица проблеми в цялата страна. Що се отнася до социалното неравенство и недобрите постижения в училище. От много години насам е ясно, че учениците от райони в неравнопоставено положение се нуждаят от допълнителни ресурси, допълнителна подкрепа и допълнителни програми. 2,3% от учениците напускат училище без диплома, а една десета от учениците напускат основното училище с много сериозни проблеми по отношение на грамотността. За да се справи с този проблем, правителството започна работа по програма, озаглавена осигуряване на равни възможности в училището. В тази програма се заделят допълнителни средства за справяне с проблеми по отношение на езиковата и цифровата грамотност, отсъствието от училище, и за да се повиши процентът на учениците, които остават в училище. Наскоро от училищата беше изискано да изготвят планове в съзвучие с тази програма, в които да заложат конкретни цели за езиковата и цифровата грамотност. Инспектори посещават училищата, за да проверят напредъка по тези мерки. Изследванията показват, че и дейности като скрининга могат да окажат неблагоприятно въздействие върху приема на ученици. Един от проблемите се състои в това, че Министерството на образованието е създало центрове, така наречените центрове Youth Reach за контакт с младежите, които осигуряват альтернативни образователни мерки – тези мерки са насочени към мълцинство от младежи под 16 годишна възраст, най-вече момчета, които не могат да се справят в масовите училища. Установено е, че услугите на тези центрове могат да са особено полезни. Наскоро Министерството на образованието публикува проучване, според което процентът на учениците, действително завършващи училище, никога не е бил толкова висок. Той се е увеличил от 4 на 5,5% между 2004 и 2007 година. Това развитие трябва да се приветства, тъй като колкото повече деца завършат образованието си, толкова по-вероятно е да се увеличи и заетостта сред младежите. Процентът на децата, оставащи в училище, също се е увеличил с 5% пункта на 73%, но все още е сравнително висок процента на децата, които преждевременно напускат училище. Тези проучвания сочат, че наистина е необходимо да се заделят допълнителни средства по програмата за равни възможности в училищата. Извършва се работа и по друга програма, която дава възможност на повече деца от райони в неравнопоставено положение да продължат образованието си в университет. Но процентът на тези деца също е доста нисък. Образователната система в Ирландия е разделена на основата на пола, вероисповеданието и общественото положение – постигнате определен напредък за задоволяване на потребностите на най-уязвимите ученици, но все още има необходимост от по-съгласувано мислене и по-съгласувани политики. Ако разгледаме структурата на учениците по отношение на пола, общественото им положение, етническата им принадлежност, то ще видим, че повече момчета, повече деца от райони в неравностойно положение и от мълцинствени етнически и културни общности са в неравностойно положение. Значително се увеличи броят на посещаващите средни училища, но това не означава, че сме премахнали класовата неравнопоставеност. Дори и в райони, където има занимални, привилегированите ученици и училища все още са много пред останалите. Мисля, че в Ирландия има тенденция на това младежите в неравностойно положение да бъдат поставени в все по-неравностойно положение. Благодаря ви и извинете, че бях толкова бърза. Елен Дервин, създател на съботно-неделното училище в Ирландия. Дами и господа, аз съм основателката на АМС, уикенд училището. Това е допълващо образование за млади хора, които живеят в райони в неравностойни положения в Холандия. Бях помолена да ви дам разяснение за този проект. Ще го направя с удоволствие и това е моята мисия тук. за да има повече перспективи в училищното образование, за да могат децата да са по-мотивирани. И така, какво представлява това съботно-неделно училище? Как можем да осъществим подкрепа за гражданското общество? До какво води това? Какви са резултатите? Какви са плановете ни за бъдеще и как можем да си сътрудничим? И така, за какво става дума? Съботно-неделно училище с допълващо обучение, така че всяка неделя децата ходят на училище, там биват обучавани от хора като вас, като мен. Това могат да са философи, юристи, предприемачи, журналисти, всякакви хора, хора, които просто имат желание да обяснят на тези деца своята работа не само да им обяснят, те работят с децата. Журналистите, например, когато им преподават, прекарват известно време с децата а, или правят заедно с децата радиопредаване. А, лекарите, разбира се, не правят операция на живо, но а, децата могат заедно с лекарите да направят много други интересни, интригуващи ги неща, а, да ползват инструменти и така нататък. Имали, имаме и един а, гост, а, преподавател от Европейския парламент, също а, нашите ученици понякога идват и тук, за да се научат за какво става дума. Съботно-неделното училище съществува благодарение на различни групи в обществото, които го подкрепят. Всяка година ние имаме 2000 гост доценти от най-различни професионални групи. Хората го правят безплатно и с удоволствие. До сега никога за нас не е било проблем да намерим такъв гостуващ доцент. Това е хубаво, защото хубаво е, че е, в обществото съществува потенциал за такава възможност, че има желание и интерес за подкрепа на младите хора. До сега в това отношение не сме имали проблем. Една друга важна точка са парите. Тъй като съботно-неделните училища не се финансират от правителството, а от е, предприятия и фундации. Ние имаме 9 съботно-неделни училища в Холандия, в големите градове, които се финансират от предприятия, и от фундации. 2,2 милиона евро годишно. И за предприятията е все по-важно да дават своя принос за обществото. Става дума за инвестиция в часовете, в младите хора. Освен това ми прави впечатление, че предприятията, бизнеса наистина разбра за какво става дума а именно, че това са пари за млади хора в неравностойно положение и че ние се нуждаем от тези хора за нашето общество. И че се изтрува да се инвестира в тези хора. Какво предлага съботно-неделното училище? Вие можете да видите резултатите от него от предишни наши а, дейности. Ние вече работим от 13 години, най-старият ни ученик сега е на 23 години. Самите тези първи ученици а, сега се включват като преподаватели. Според мен това е чудесно. И а, всички тези ученици тръгнаха по различен път, започнаха да следват различни неща защото в нормалното училище обикновено се учат други неща, докато в съботно-неделното училище просто човек трябва да покаже най-доброто в себе си. Всеки има различен талант и точно това насърчаваме. И това е много хубаво при бившите ни ученици, ако ги сравняваме с контролните групи, млади хора от същите региони, които не са били в училище, в нашето съботно-неделно училище, виждаме, че а, е, учениците от съботно-неделното са много по-мотивирани да извлекат най-доброто от себе си а, е, и да, да са активни точно в тази област, в която имат талант. Много от тези деца отиват в а, е, а, преминават към следваща образователна степен. Хубавото е обаче, че те правят това, което им доставя удоволствие. Те инвестират в себе си, но по този начин и в обществото. Какви са плановете ни за бъдеще? Ние не искаме да е, натъпчем цяла Холандия и цяла Европа с подобни съботно-неделни училища, но има редица други възможности, е, които сигурно са по-скъпи. Освен това, Смятам, че това е нещо, което може да се случва и да се осъществява и в нормалните училища. Това, че гражданското общество дава своя принос в регулярното училище е нещо, което може да бъде насърчавано много по-силно, отколкото по-настоящем. И това, което мотивира младите хора сега е да правят най-доброто от себе си. В това отношение наистина могат да бъдат направени още много неща и това е нашата мисия в Холандия а именно да постигнем по-голяма интеграция в регулярното обучение, а в международен план смятаме, че е важно да се създават подобни ам, образцови училища в Париж или в Брюксел или на други места. И по този начин се надяваме да можем да дадем своя принос за това инициативи, които са инспирирани от нашата дейност да се развиват и на други места. Чух наскоро, че един представител от политическата група на либералите е внесъл план за лятно училище и това лятно училище черпи от нашия опит, от нашия пример така че младите хора в Европа да имат възможност да участват в а, лятно обучение, в лятна програма. Става дума за млади хора от различни страни и този план на мене ми се струва прекрасен. И така, още веднъж нашите планове за бъдеще. Ние, разбира се, искаме постоянно да припомняме и да показваме че чрез допълващо обучение перспективите за, за младите хора се подобряват, че те постоянно са в контакт с обществото. А, и особено важно е, че обществото търси младите хора, иска да им помогне. Правили сме документални фирми, филми, чрез които да привлечем вниманието на всички, да покажем за какво става дума, да покажем и в Европа, че е много важно а, да бъде ангажирано гражданското общество в образованието на младите хора, особено когато става дума за млади хора в неравностойно положение. Така че моят апел към вас е да подкрепете проекти, които преследват подобни цели, а, а именно младите хора да бъдат подготвени за една разумна роля в обществото И нека имаме предвид, че всъщност децата, напускащи преждевременно училище, всъщност са само върха на айсберга. Те са последица, те са отражение и трябва да видим какво можем да направим, за да не допускаме подобно поведение. Инвестицията в мотивацията е ключова дума. Това е, искам да приключа с това и съм готова да отговоря на ваши въпроси. Благодаря ви, госпожо Тървин. Сега даваме думата на члена на, Европе... на Европейския форум по младеща. Заповядайте. Благодаря, тъй като аз обикновено говоря на английски по тази тема. Накратко ще представя интервенцията си на английски. Благодаря много за поканата, за да представим мненията на Европейския младежки форум за една тема, която е толкова близка до нас. Европейския младежки е, форум е независима платформа, представляваща 100 национални младежки съвета и международни младежки организации от цяла Европа. Ние работим с всички млади хора, за да представим техните интереси и техните организации. Председателката прекъсва с молба да се говори по-бавно. Оратора пита по-бавно или по-бързо? По-бавно, казва председател. Когато говорим за образование и за младеж в неравностойно положение, трябва да е ясно, че е, обществото трябва да дава възможност на всички да развият своите капацитети и своята личност, което налага да има силни политически мерки, включително и равнопоставеност в образователната система. Но все още има много силна връзка между социално-економическо положение на родителите и образователната пътека, която следват техните деца. Именно тази връзка трябва да бъде прекъсната, за да могат хора с по-малко възможности да развият своя потенциал. Младеща има право на образование, това се признава и от хората за основните права. Но младите хора не са само притежатели на права, те трябва да бъдат своего рода притежатели на своето образование, т.е. да могат да избират как да се обучават и да решават кога да сменят обучението си което означава, че те трябва да направят информиран избор кога и къде да прекъснат обучението си на базата на интересите си, на базата на плановете си за кариера. Това ще означава, че в идеалния случай раното напускане на училище ще е съзнателен избор и няма да предотврати връщането на тези хора в училище малко по-късно било то по, да продължат старото си образование и да започнат ново. Но в Европа в момента определящия фактор за това дали да напусне едно дете рано училище е социално-економическото положение на детето и на семейството му. Защото не всички деца започват от едно и също ниво, било то от културни или човешки натрупвания. Освен това, Училищата и програмите им са предвидени да се предават на куп знания, а не по-скоро да се развиват уменията на обучаващите се и да се отчитат техните нужди. Това има отрицателен ефект върху младите хора от уязвимите групи, особено младсинствата и мигрантите. Затова раното напускане на училища често е симптом за изоставане на дължащо се на социално неравенство. Социалните и финансовите цена на ранното напускане на училище и на липсата на образование е висока, както за обществото, така и за отделната личност. Много от тези нежелателни последици създават един порочен кръг а, и маргинализират младите хора. Бедността води до по-висок риск от напускане рано на училище, което води до, бо, до бедност отново. И какво може да се направи, за да се разкъса този порочен кръг. Най-подходящото ниво да се работи по този въпрос е да сме най-близо до обучаващите се в училище и в общността. Но за, национал... за да бъдат ефективни на на локално ниво трябва да се създадат и национални европейски системи. Затова приветстваме ангажимента на Комисията за борба с ранното напускане на училище в програмата за нови умения и работни места. Но това не е достатъчно. Трябва да се примахнат всички пречки, които спират младите хора да постигнат най-високи нива на образование. Също така трябва да се постигне и баланс между центровете за върхови постижения и мобилизирането на човешки и финансови ресурси за повишаване на нивото на цялата образователна система без дискриминация. Това е именно необходимостта от програма в образованието, което трябва, от реформа в образованието, която трябва да бъде много широка. Обучавания трябва да бъде в фокуса на политиката за обучение, трябва да има гъвкави възможности за приключване на образованието за да се отчитат различните нужди на младите хора. Например, трябва да се въведе система за сертификат за компетенциите, така че всеки млад човек, който напуска образованието, да може да получи сертификат, в който се пояснява какво е учил и какви способности е развил. Защото така рано напускащите училище ще могат да имат възможност да започнат отново да се образоват в момент, в който решат по-късно което трябва да се окоръжава. Освен това, личното наставничество, програми, ориентирани към учителите, като примерно дуално обучение, трябва да бъдат подсилени. Трябва да има програми за обучение, за стажове, за извършване на доброволческа работа. И е много важно образованието да бъде безплатно. Трябва да има и подпомагащи системи, които да развиват пълната автономност на младите хора без да се налагат външни натиск, което в момента не съществува в Европейската платформа за борба с бедността и социалното изключване. Като не става дума само за е, економически съображения, тук става дума и за права на младите хора. Е, аз представлявам именно такава платформа от младежки организации. Искам да подчертая колко важна роля играят тези организации по борбата с ранното напускане на училище. Те дават на своите членове добро самочувствие, отговорност за собствения си живот, повишени социални умения и различни компетенции, които могат да се използват по-късно те не винаги се получават в официалното образование, но понякога компенсират това, което не се е получило в официалното обучение. Младежките организации могат да помогнат за въвеждането на неофициално образование в образователната програма, за така училищата могат да станат по привлекателни за младите хора защото участието на младите хора в образованието е от ключово значение. Също е, съюзите на студенти в училище трябва да имат възможност да изказват своите платформи. И също така да се борят с въпроса с ранното напускане на училище. Трябва да се подпомогнат училищата да се обърнат повече към образо... към учениците, към обучаващите се, да, да има връзка с общността, да се отговаря на нуждите на всички млади хора, особено тези, които имат по-малко възможности. Така а, трябва да се дават възможност на младите хора да разкъсат този порочен цикъл от бедност и изоставане в образованието. Благодаря ви. Фини благодаря много. Нека сега преминем към дискусията. Да, думата на колегата Фисерц, който първи поиска думата. Благодаря, госпожо председател. Аз първо бих желал да благодаря на четирите оратора за техните изказвания, но и за похвалната работа, която извършват. Онова, което а, госпожа Брозикова а, ни представи, ми се струва малко странно. Вместо да се интегрират хората с увреждания, всъщност са пречи на тяхната възможност да работят в предприятията. В Испания нещата изглеждат точно обратното. Има закон. Аз не познавам нещата в детайл, но поне за големите предприятия и за институции има задължение – Става дума за предприятия и институции с определен брой е, служители, работници, да назначават определен брой лица с физически е, или ментални увреждания. Мога да ви кажа за нашата партия в е, партида Популяра в Мадрид. Имаме един а, младеж при нас, който работи на рецепцията. Прави го по чудесен начин и той е един от най-обичаните служители при нас в цялата партия. Въпросът за обмена между а, лицата с особени а, потребности, това е нещо хубаво. Може би мога да направя едно предложение аз вярвам в интеграцията а, на хората с увреждания, но също така и на цели а, етнически групи, каквито могат да бъдат иммигрантите. И в това отношение смятам, че трябва да се залага особено много на спорта. Спортът предлага много шансове. Това е нещо, което така се е било демонстрирано в много страни и има много шансове. Благодаря сега, госпожа Трюпел. Благодаря ти, Дорис. Аз бих се обърнала още веднъж към нашите оратори. Това, че много бързо а, нещата се превръщат в омагиосен кръг, що се отнася до неравностойното положение, а, затруднено социално и економическо състояние. Искам да ви помоля да ни посочите няколко конкретни примера. Как успявате да достигнете до млади хора с различни проблеми? Защото ние всички познаваме проблема. Млади хора, които не са готови да ходят на училище, има такива. Как стигате до тях? С какви средства? Как успявате да му ги мотивирате? Как постигате приемственост? Как постигате това те да бъдат по-самоуверени? Всички ние на европейско равнище имаме интерес да имаме добри примери, така че другите да могат да се получат от тях. Ще бъда много благодарна, да ни представите примери за това как влизате в контакт, как мотивирате млади хора, защото това е един от основните проблеми. Та, за нас ще бъде интересно как в ежедневието осъществявате това. Да. Аз също искам да кажа нещо по темата. Присъединявам се към това, което колегата Трюпе каза Разбира се, за нас би било много важно да получим повече примери. Примерът от Чехията е чудесен. Примерът за съботно-неделното училище също. Но аз искам да знам, как успявате младите хора да идват в тези съботно-неделни училища? не, не успявате ли да привлечете точно нези деца, които така или иначе ходят на училище? Успявате ли да привлечете децата, които изобщо не искат и не ходят на училище, които не знаят какво да правят през свободното си време? Ето това искам да знам, защото иначе това училище ще има просто допълваш характер за онези, които така или иначе ходят на училище. На второ място, а, госпожа Шаки каза, беше предложила днес да дойдете тук и ще да е хубаво, ако тя е тук, за да разговаряме по въпроса, но по друг повод може да се видите с нея. На второ място за колегата Мурат Махиди искам да кажа. Вашите предложения за признаване на неформалното образование отдавна е тема а, при нас или на официалното образование и обучение. През идните седмици и месеци ние ще говорим по темата промяна, подобряване и квалифициране на европаспорта. Има такъв европаспорт. Той за мен е прекалено като един тесен корсет, насочен само към официалното образование. И аз много ще се радвам, ако младите хора се ангажират по някакъв начин. Ако някъде сте били доброволец, ако някъде сте правили нещо извън официалната система, това е тема, която често се повдига и тук в комисията и а, в нашата комисия, но и в Европейската комисия и се надявам колегата, уважавания ни колега от комисията да се спре на тази тема. Това, което исках да кажа сега госпожа Хани Бае. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на гостуващите ни оратори за ясните, интересни изложения. Ще продължа по оказаното от госпожа Трюпел. То, разбира се, е обвързано с въпроса за ресурсите. Аз съм докладчик по темата преждевременно напускане на училище. Текстът вече е готов. Тази седмица предстои да бъде преведен. Искам да ви запитам не само за ресурсите, които получавате за извършване на пряката си работа, но и за наличността на допълнителни ресурси за работата ви с младите хора. Една от причините за преждевременното напускане на училище е именно финансова, тъй като образованието изисква средства – Във вашите държави членки прилагат ли се някакви програми за оказване на съдействие на младите хора, така че да останат в училище? Какви средства получавате за извършването на вашата работа? Както каза председателят, бихме искали да ни дадете някои практически примери от работата си. Наистина извършвате чудесна работа, но в крайна сметка тя опира до наличността на необходимото време, на необходимия персонал и до достъпа до средства. Ето защо смятам, че трябва в тази област да приложим един много по-универсален, обединен подход. В момента мерките са доста разнородни. Та въпросът ми е какви финансови средства получавате и как ги получавате, за да осъществявате пряката си работа. Председателката, ще се върна към казаното от госпожа Грифин. Казахте, че хората в неравностойно положение посещават най-вече професионални училища. Това е вярно, но аз се радвам, че това е така, тъй като тези хора именно в професионалните училища имат възможност да си намерят пътя. Това, разбира се, зависи и от това доколко добре са квалифицирани преподавателите в професионалните училища. Във вашето изложение вие изразихте съжалението си, че тези хора посещават най-вече професионални училища, но според мен това в никакъв случай не е отрицателно. Тяхното развитие зависи от квалификацията на преподавателите. Господин Биски подчерта, че освен висше образование, трябва да даваме на младите хора и възможност да изучат някакъв занаят или професия. Смятам, че проблемите в областта на професионалното обучение са свързани по-скоро с обучението на преподавателите. Не разбрах аргумента, свързан с разходите за средно образование. Доколкото знам, средното образование е безплатно. Не знам дали визирахте някаква типична за Великобритания ситуация. Въпросът ми е към госпожа Грифин. Бих ви помолила да ми отговорите и след това ще дам възможност на другите. Извинете, не ставаше дума за това образованието в училищата да бъде безплатно, а за допълнителните помощни програми. И въпросът е какви средства има за учениците да останат в училище след като навършат възрастта, т.е. не винаги има средства, ако те трябва да продължат с образованието си, да бъдат поемани. А Въпросът е също, ако училищата имат специални програми, специални проекти, имат ли допълнителни средства за това? Euh, euh, Госпожа Тио, благодаря. Ние имаме европейска платформа за борба с бедността и социалното изключване, но това е твърде общо понятие. Трябва да имаме конкретни действия конкретни проекти, но за това трябва и политическа визия. Трябва да се изградят е, системи, които да позволяват на хората с увреждания да се пригодят към съответните системи. И също така да няма сегрегация да има възможности за психологическа интеграция. Това е много важно. За такива проблеми във Франция, примерно, не се обсъжда. Аз идвам от бедна социална среда. Баща ми е работник, майка ми не говореше френски и съм живяла близо до Лион през 80-те години имаше много голяма смесеност на социалните слоеве. Там имаше представители на различни култури, на различни социални слоеве. И това беше много важно, защото не можех да си представя в противен случай, че мога да стана нещо друго, различно от моето семейство. Именно защото, ако живееш в такава среда, ти виждаш единствено хора подобни на теб. Така че е, сегрегацията е изключително драматично явление. Трябва да се помисли за този въпрос. В училищата трябва да дават възможност хората да се приспособяват. И в е, социално отношение, и да има възможност всяко дете да се интегрира в системата, независимо от социални или интелектуални способности. Смятаме, че в момента има такива инструменти, включително дори новите технологии. Ето, има възможност слепи деца да ползват компютри. Има възможности, но трябва да има и политическа визия, да се отворят системите, да има огромно разнообразие на профила, а не е, всяка категоризация на... да влиза в своята тясна ниша. Много е важно. Също Госпожа Бросикова каза, че хората с уврежданията не допринасят за просперитета на страната. Но смятам, че това не е верно. Смятам, че те могат да допринасят. И ние трябва да променим менталитета си, виждането си. Всеки трябва да може да допринася. Какво означава, че човек е с е, увреждания? Това значи, че системата не му позволява той да се впише в нея. Тя трябва да бъде достатъчно отворена, за да позволи именно това. Благодаря. Сега започваме с отговорите на нашите оратори отново. gehen dann zurück. Ще ви дам думата в обратен ред. Първо ще дам думата на този, който последен направи изявление Мурат Махиди. Благодаря. Упоменахте някои много интересни теми. Ще се опитам горе-долу да подредя изложението си. Показаното от госпожа Трюпел, а именно как укрепваме самочувствието на младите хора, как установяваме контакт с младежи в неравностойно положение – това е един сложен въпрос от гледната точка на нашата младежка организация, тъй като не винаги е лесно да установим такъв контакт. Установяваме, че участието в обществения живот е нещо, което се учи още в ранна детска възраст. Ако успеем да изградим такива умения именно още в ранна детска възраст, да интегрираме този елемент в работата на младежките организации, то ще постигнем успех. Но това не винаги е толкова лесно. Нерядко има затруднения в комуникацията между младежките организации и групите в неравностойно положение. Има такива затруднения в комуникацията с родителите, например. Един от проблемите, с които най-често се сблъскваме е, че не разполагаме с подходящите рамкови условия от финансова гледна точка. Как можем да се справим с липсата на финансиране? Можем да установим контакт с децата и младежите там, където те обичайно живеят или прекарват свободното си време, вместо да чакаме те да дойдат при нас. Госпожа пак накратко говори за професионалните училища. Наистина няма нищо лошо в тези институции, но не бива общественото положение да определя това дали ученикът посещава професионална гимназия или друга масова гимназия. Трябва да се даде възможност на младите хора сами да намерят пътя си. Не бива единствено децата от по-бедни семейства да посещават професионални гимназии, а онези от семейства с по-големи финансови възможности, другите гимназии. Естествено, професионалните гимназии трябва да предлагат същото качество, като другите училища. Не бива на тях да се гледа като на доведени деца. Нещо, което особено осложнява ситуацията е така нареченото гетоизиране на обществото т.е. липсата на умесване на различните социални групи. За това допринася географското разделение. Аз имах късмет, моите родители ме записаха в младежка организация, която не действаше в района, в който живеехме. Това наистина бе късмет, защото иначе със сигурност сега нямаше да се занимавам с работа с младежи. Това са първите ми мисли, които исках да споделя. Председателката, да, но ние поискахме от вас да ни дадете практически примери за установяването на контакт с младежите? Какви конкретни действия предприемате, за да установите кои младежи спадат към вашата целева група? Но нищо не мога нищо да направя по въпроса. Госпожо Тервин. Ik zal proberen concreet te zijn. Hoe krijg je jongeren erbij? Wij beginnen bij de weekends. Запитахте ни как установяваме контакт с младежите. Установяваме първоначален контакт с 10 годишни деца. И те наистина буквално се редят на опашка за да постъпят в нашето училище. Има много голям интерес. Резултатите от научни изследвания сочат, че децата, напускащи преждевременно училище, често изобщо не искат да посещават училище, защото имат чувството, че преподаването не е насочено към тях, че не им се обръща достатъчно внимание. Това трябва да се вземе предвид, когато обсъждаме проекти като съботно-неделните училища. Децата и младежите наистина искат да участват в такива проекти. И като се обърнем към тях с запитване дали искат да участват, то всички проявяват желание. Проблемът ни е не в намирането на деца и младежи, желаящи да участват, а точно обратният. Имаме дълги списъци с младежи и деца, които чакат да ги приемем. Младите хора искат да учат, но обучението трябва да бъде поставено в контекст, който е насочен лично към тях. Трябва да им е интересно. Участието в обществения живот. Колегата спомена, че това умение се придобива още в ранна детска възраст. Според мен, ако започнем на 10 годишна възраст, то не е никак късно. Всяка събота и неделя работим за укрепването на самочувствието на децата. И в резултат от това на 14-16 годишна възраст те се записват за, в други програми които са им интересни и им дават възможност да участват в обществения живот. Това участие в обществения живот е наистина умение, което се придобива на ранна детска възраст. Пубертетът, 14-16 годишната възраст, е един подходящ момент да събудим интереса на децата към други програми. Един колега упомена нещо и за така нареченото неформално образование. Много е важно, според мен, политиците да се изяснят разликата между формалното и неформалното образование. В рамките на формалната образователна система се придобиват основни умения, като четене, писане, смятане. Но какви други умения трябва да придобият младите хора, освен тези базисни умения. Особено важно е за представители на мълцинствата, на мигрантите, на младежи в неравностойно положение да придобият и други умения, които им дават възможност да напреднат в бъдеще. От гледна точка на обществената подкрепа за неформалното образование, то проучванията сочат, че много субекти желаят да окажат подкрепа. Има все повече предприятия, които работят по проекти за придобиване на неформални умения. Крайното решение за работа в тази област е политическо. В Холандия все още има много недостатъци по отношение на формалната система на обучение. Има още какво да се направи. Много важно е обаче и неформалното образование. Такива образователни мерки могат да се предприемат от представители както на гражданското общество, така и от образователните институции. Проблемът е не в това, че младежите не желаят да се учат, а ние трябва да им предложим нещо, което да им е интересно. Поставихте въпрос и за финансирането на работата ни. Това наистина е ключов проблем. Финансирането трябва да бъде осигурено от обществото. Средствата, които се заделят за образование, трябва да се инвестират в образователни мерки, които наистина са полезни за младите хора. Как финансираме ние своята работа? От средства от фундации и компании именно компаниите проявяват голям интерес към финансирането на допълнителното неформално образование. Госпожа Грифин. Благодаря. Благодаря за коментарите. Мисля, че те засягат наистина основни неща. Питате ни за конкретни примери за неща, които правим. Три неща ще изброя. Въпросът за английската образователна система. Там се повдигна и въпроса за цената на това да останат учениците в училище. Особено за много добрите ученици, които могат да минат и към третото ниво на образование. Аз съм работил с е, ученици в много неравнопостойно положение с училища, които се опитват да ги предвижат и до следващата степен, образователна степен. И основният проблем е достъпът до стипендии. Тоест, ако децата остават е, след училище да се подготвят е, изпит, те получават малка стипендия. Сумата не е голяма, но е от голямо значение за тези деца. От 15 години работи една подобна програма. Тя освен това дава и е, самочувствие на децата, че могат да е, продължат и да учат висше образование. Тоест не само парите са толкова важни. Системата работи отдавна и то много успешно. Спомена се тук и обучението на учителите. Много е, е важно, защото когато учителите се подготвят за преподаване, им се казва да преподават е, основните предмети но после те се сблъскват с ученици с специални потребности, нямат никакви умения за обучаване на децата на иммигранти, примерно, които имат много ниско ниво на начално, начално ниво на образование. И те се сбръскват с много голям кръг от социални проблеми. Така че изключително важно е образованието на, на учителите, основното образование. Сега имаме предложение за специално обучение, за учители, за преподаватели за работа с деца специални нужди и други подобни програми като не е въпроса да се отделят тези деца в отделни е, класове. Всеки има право на качествено обучение и в такъв смисъл учителите трябва да бъдат подготвени съответно. Ние всички от нашето училищни дни си спомняме учителите, които са имали влияние върху нас. И това е особено вярно за децата в равнопостойно положение. Много често чуваме изказвания като учителят не ме харесва. Тези деца имат толкова ниско самочувствие, че са много чувствителни. Едни подобни отношения може да ги накара да престанат да ходят на училище. Не бива никога да забравяме, че в образованието на учителите трябва да има и елемента на емоционално отношение към учениците. Това е изключително важно, особено за зоните в неравнопостойно положение. За възможностите за оставане в училище за програми над 16 годишни. Имаме една такава програма. Колегата ми е много права. Трябва да има повече практически програми, за да бъдат те заинтересовани. Дървообработка, стопанство, различни видове кръжоци. Говорихте за спорт, колегата от Испания каза колко е важно. Тоест, трябва да се използва всяка възможност да се задържат е, учениците в училище. Но проблема е, че има толкова малко средства за тези програми, че винаги трябва да балансираме къде да отидат парите. В такива програми ли да отидат или в други е, програми за младеща винаги трябва да се вземе решение кой да получи. Е, защото в сравнение с парите, които отиват към обща образователната система, тези пари са много малко, но и дори да са много малко, пак въздействието им е огромно. И учениците, които имат най-голяма нужда, тези, които ние трябва да извадим от а, е, а, е, възможността да изпаднат в ситуация, когато се занимават с социално поведение, дори потенциално ще влязат в затворите, много малки суми могат да ги спасат от това. Госпожа Брожикова, първо искам да коментирам изказването на госпожа депутатката от Франция, която коментира, че хората с умствени увреждания не могат да допринесат за просперитета на и развитието на страната. Аз казах, че те е, допринасят за моралното развитие на нашето общество. Господинът от Испания – при нас също работодателите имат задължение да наемат хора с физически и умствени увреждания в а, е, своите предприятия, но при условие, че те а, е, имат ниво на е, правна самостоятелност. Затова не могат да назначат един човек с умствени увреждания, ако той не може да има тази степен на на, на самостоятелност. В такъв случай се очаква тези хора да се обърнат към специализирани институции. А, също у нас има политика да се задържат децата в училище до 15 или до 17 години, дори да повтарят или не, да не се справят добре. Но децата на иммигрантите много често напускат е, училищата. Имаме проблем с е, ромите, които държат на свободата си и не обичат да посещават училище. Ако тези деца не идват на училище обаче, родителите им не получават социални осигуровки, така че се опитваме да задържим децата в училище до 17 години. Благодаря много. Не разбирам обаче, Говорихте за този млад човек, който толкова добре се е чувствал в училището и не намира работно място. И ако имате е, съответните законодателство, защо тогава той не може да има работно място? Защото чешкия закон предвижда да човекът, който трябва да подпише контракт, да бъде е, интелектуално самостоятелен, така да се каже, от законова гледна точка. И именно въпроса е да се даде възможност училищата да дават образование на подобни хора, страдащи от тризомия, за да могат да завършат и да се интегрират в професионалния бранш. Ще искаме и смяна на промяна в закона. Имаме опита на хотелиерското училище в Италия, където неговите възпитаници имат разрешение да работят в областта на хотелиерството, дори и да не са на съответното ниво на умствена самостоятелност, когато могат да подписват договор. Благодаря. Госпожа Трюпел иска да даде два прекрасни примера и след това господин Прокони. Аз искам да използвам възможността да ви представя два, според мен, много убедителни примера за това как образованието, работата с младеща и ангажирането на хора в неравностойно положение става дума за моята федерална провинция Бремен. Имаме един оркестър там, който е един от най-добрите филхармонии в а, а, Германия. Те работят с хора в неравностойно положение, работят с млади хора, дават им шанса да изработят музикални произведения. А, след това те изпълняват в съответния квартал тези произведения за родителите, за живущите там. И а, те трупат невероятен опит, защото по този начин те получават естетическо образование, заздравява се самочувствието им, дават им се възможности, които преди това не са имали. И за мен това е един пример за това как може наистина чрез решението на едно училище, управление в училището и оркестъра може да се отиде там, където са на лице е, социални потребности и с един оркестър а, е, от световна класа, а, е, така че те да могат да останат с този оркестър от световна класа в един квартал с много богати хора. Следващия проект е свързан, е, всъщност проистича от една психиатрия. Става дума за хора с Даун синдром, които са били шизофренични, депресивни, които са имали е, физически увреждания. Заедно с едно е, художествено ателие те рисуват, те произвеждат театрални произведения, филми и е, събудиха отклик от целия град. Там работят заедно хора с увреждания и без увреждания. В тази галерия, художествена галерия, хората с увреждания могат да продават своите произведения. Наистина това води до социално приобщаване и хората получават шансове там, където не са имали до сега. Председателката, благодаря. Аз исках само да продължа това изказване и да кажа това, което трябва да постигнем при млади хора е да учим за да знаем, да учим за да правим, да учим за да бъдем и да учим за да сме заедно. Това са четирите най-важни неща, които трябва да постигнем всички нива, но това е трудно, но путта си струва, както се казва. Сега всезнаещия Адам, моля, имате думата. Благодаря много. Е, госпожо председател. Не знам дали ще смогна да откликна на този увод и да отговоря на очакванията. Нека да представя позицията на комисията. Ние имаме известни ограничения в е, областта на е, дейността това е една област, която е в компетенциите на държавите членки, но все пак има доста неща, които можем да направим на ниво Европейски съюз чрез финансиране на програми, особено програмата за учене през целия живот, младеща в действие, структурните фондове и все повече да доближаваме държавите членки, да им даваме възможност да учат, да обменят опит по отношение на тези важни въпроси в този контекст. Искам да благодаря на всички оратори днес за ценната картина, която ни представиха за огромните усилия. Онова, което става все по-важно от политическа гледна точка на ниво ЕС, ако погледнете стратегията Европа 2020 и я сравните с Лисабонската стратегия, една от големите промени в новата стратегия е централната позиция, която е дадена на приобщаващото развитие, на равните шансове, целите, свързани с образованието в целия Европейски съюз. И една от целите е свързана с системи за равни възможности, в която да се намаляват а, броя на учениците, които преждевременно напускат училище. А, причината е както економическа, така и социална. Обществата стават все по-разнообразни. Имаме демографски натиск, имаме застаряващо общество, по-силна конкуренция в световен мащаб и не можем да си позволим да губим таланти, да губим а, не можем да си позволим системи, които систематично изключват хора или изолират хора заради социалния им происход и фон. Това е контекста, в който работим на ниво Европейски съюз по въпросите, които бяха а, представени днес. Искам да се спра на една точка, представена от госпожа Грифин. Тя спомена, че а, има ситуация в а, ирландската, а, ирландското законодателство, свързана с наличните ресурси. А, ние можем да подкрепим а, а, скъпи образователни системи с огромни средства, но разходът, а, свързан с скръстените ръце, с непредприемането на никакви действия, е много по-голям. това ни струва много повече, отколкото разходите на, на временната намеса. И ако си мислите, че образованието е скъпо, опитайте се да игнорирате нещата, да не правите нищо. Това е едно от основните послания. И ще видим какво ще стане. Това е едно от основните послания и цялата работа, която извършваме в тази дейност е свързана с факта, че въпросът за хората с увреждания и задържането на хората, на децата в училище, това не е просто проблем, който е свързан само с образователни причини и не може този, към този проблем да се подхожда единствено чрез образователни методи. Необходимо е в много голяма степен да разгледаме примерите, които, например, госпожа Трюпе ни даде, да намерим начини да ангажираме хората не само чрез официалната училищна система. Аз бих искал да се спра и да очертая четири области, в които ние възнамеряваме да работим. Първата бе спомената многократно вече. Тя е свързана с намаляване на преждевременното напускане на училище. И в тази област съвета на министрите миналата седмица прие препоръка която хвърля светлина върху важността на всеобхватните стратегии, които покриват не само образованието, но и е, социално, социалните въпроси, здравето, е, общ, е, политиките на е, общността и така нататък. Освен това въпросът за анализиране на данните в много страни. Просто не се знае къде точно се случва, защо се случва преждевременното напускане от училище, каква е бройката на регионално равнище и видовете намеси, които са най-ефективни. Превенцията. Превенцията в много голяма степен е свързана с системи, които не принуждават хората а, да следват а, системи, които съществуват, системи, които са много по-отворени, не само официалното, формалното обучение, но училища извън формалната среда, съботно-неделни училища, спортни мероприятия, начини за ангажиране на хора с учене, с методи, които изглеждат като учене, така че да се види, че училището е важно и някои от бизнес сътрудничествата в между училища Включително Ирландия ни дава много добри примери, така че да се види, че ученето е нещо ценно и това е изискване не само към учителите, но и училищната система, но и от цялото общество. Очакваме доклада на госпожа Ханибал от тази комисия и ще свикаме, ще съставим група, в която държавите членки ще бъдат приканени да работят заедно, за да придружават приемането и най-вече изпълнението на тази препоръка. Друга точка, която не бе спомената днес е ранното а, а, детско образование, защото доказателствата показват, че колкото по-рано се намесим, особено в началото или преди началото на задължителното училище, толкова по-големи са шансовете ни да спрем цикъла на социално-економическата неравностойност и унеправданост. И докладът на госпожа Ханибал, който бе прият наскоро, много ясно ам, подчертава това. В него се подчертава важността, недостъпността на системата и начина по който ангажирате хората всъщност е от основно значение. Услугата трябва да бъде предоставена по такъв начин, че да не отблъсква у нези, които, са, които най-много се нуждаят от нея тези услуги да са достъпни, да са привлекателни за онези, които не се чувстват уверени в себе си, да се, ангаж... да се включат, да посещават тази система а и това, че училището може да, да, да води до определени а, вреди, също е нещо важно като аспект. Третата област, която искам да спомена, е свързана с приобщаването на мигрантите и мълцинствата, и особено ромите. Както знаете, през 2008 година ние издадохме зелена книга, която се фокусира върху този въпрос. Ние възнамеряваме да създадем мрежа, поли, мрежа на политиките, която използва програмата за ученето през целия живот и да насърчим по-голямата гъвкавост на системите как системите могат по-добре да приютят нарастващото многообразие, социалната смесица, мигрантите, малцинствата и как учителите и училищните структури могат да предложат на хора с все по-разнообразен происход и фон, социално-економически фон, подходящите условия. И това е много голямо предизвикателство за ромите, най-голямото мълцинство в Европейския съюз 10 милиона. Съветът по предложение на комисията миналата седмица прие а, препоръка а, за ромите. Първо, се, една от препоръките е да се увеличи процента на успеваемост и на завършване на начално образование и освен това така да се насочим към техните потребности, че те да завършат и следващите нива на а, средно образование. И заедно с съвета на Европа ние възнамеряваме да а, прилагаме една препоръка за ромски медиатори, които да работят в а, ромската общност и да работят върху ангажирането и мотивирането на ромските деца. Много важни са тук съответните програми, в които се търси връзка с инициативите и на комисията, с които са обезпечени с необходимия бюджет. През следващата година, както бе споменато в платформата за бедността, комисията възнамерява да излезе с две неща. Едното е съобщение за образованието на хора в неравностойно положение и такива, които са изключени. Тук важен въпрос е как образователните системи да станат по-приобщаващи и това е в изпълнение на конвенцията на ООН. И другото, което е важно е да разгледаме един широк спектър от компетенции, такива, които се изискват в училище, но извън него, в официален и неофициален контекст. И как съответните инструменти могат да, чрез съответните инструменти да се постигне по-голяма гъвкавост а, и да се признае онова, а, което а, хората са научили. А, по отношение на финансирането, ние възнамеряваме да започнем преговори по следващата финансова рамка или прогноза. За нас от основно значение е да разгледаме тези въпроси с парламента и съвета и да видим как нашите програми за финансиране да са по-ефективни е, по отношение преодоляване на такива проблеми. Тъй като спектъра от фактори, които, с които трябва да се заемем, надхвърля образователния сектор, ние трябва да потърсим начини за включване на другите сектори. Регионалният елемент е от много голямо значение – и тъй като вие изобретихте Комениус, програма, дейност, която всъщност постига прекрасни резултати, там се работи по широк спектър от изключително важни образователни въпроси. Там се събират общински власти, регионални власти, училище, училища, полиция, пожарникари, общински работници – Работи се по въпроси като антисоциално поведение, интеграция. Наистина гамата от акценти е много широка. И второто послание е, както казах, колкото по-рано се намесите, толкова по-добре. Вторият шанс трябва да бъде последна възможност, последен изход. Превенцията винаги е нещо много по-добре, много по-добър лек и наистина е, училището е от ключово значение. Това се осъзнава все повече на ниво Европейски съюз и програми като Комениус и програмата за обучение в бъдещето, програмите на структурните фондове могат да играят важна роля. Благодаря ви много. Благодаря на Адам. Беше много вдъхновяващо. Знаем, че не комисията е тази, която може от само себе си да предприеме действия. Трябва да разчитаме на съвета в това отношение. Понякога съветът се подписва под някакви планове и стратегии, но не винаги ги осъществява. Надяваме се комисията да окаже натиск върху съвета. Ние също ще направим дължимото. Ще премина сега към родния си език. Благодаря на гостуващите ни оратори, благодаря и на онези от колегите, които дойдоха днес. Не бяхме особено многобройни. Благодаря ви за интересната дискусия. Мога да ви уверя, че всичко, което засегнахте днес, ще бъде отразено и в нашата работа. Разбира се, ще се опитаме да постигнем резултати, които с помощта на комисията да успеем да предадем като убедително послание и на националните правителства. Вие днес допринесохте за тази наша бъдеща работа. С това приключваме с изслушването. Преминаваме към точка 13. Има ли някои бележки по точка разни? Няма такъв. Точка 14. Следващото ни заседание е на 15 и 16 юни от 15 и 18.30 и от 9 до 23, 12.30 сутринта. Благодаря и на преводачите.